ο κύριος Πρόεδρος. Председателят. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Αρχίζει η συνεδρίαση. Το πρώτο σημείο... Добро утро. Започваме заседанието. Първата част е устен въпрос към комисията. Става дума за Европейската